така, добре дошли отново на всички от е, председателя. Стигнахме до осма точка на дневния ред. Както се вижда, предстои обмен на виждане с е, комисаря е, господин Барние. Това е последния на, всъщност на 24 май за последно се видяхме с него, а следващия път, когато ще се видим, ще бъде през следващата година и ще насрочим дата. Приветстваме ви, господин комисар. Радваме се, че сте сред нас. Надявам се да успеем да отговорим на всички въпроси. А, Предполагаме, че можете да работите по няколко задачи едновременно. Чува се реплика от аудиторията към председателя, към комисаря сега. Благодаря, Шарен. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да бъда сред вас. И да ви представя нашата програма за реформа на финансовата система в момент, когато има силно напрежение, има голяма економическа несигурност. Ние си спомняме някои епизоди, които преживяхме през 2008 година. Казвам това, защото в момента сме изправени пред множество кризи. Последиците от кризата от 2008 съвсем не са преодолени. Ние продължаваме да си извличаме полуки от тази криза и нашата памет не е къса. Има економически, социални, политически последици от задлъжнелостта на държавите, както тук в Европа, така и в Съединените Американски щати. Ние сме изправени, дами и господа, пред сериозни предизвикателства, които се проявяват едновременно и това е още по-голяма причина да бъдем хладнокръвни, решителни, да направим това, което сме решили, както в рамките на Г20, като пътната карта, така и в рамките на Европейския съвет. Имам предвид всички тези решения, които бяха взети на 26 октомври. Трябва да се направи това, което е, е решено. Трябва да запазим спокойствие. Има доста несигурност на пазарите и при оценката на суверенния риск в рамките на еврозоната в частност. Ние работим, за да може политиката да намери своето място и това трябва да бъде челно място. Тази политика трябва да е базирана на глобален отговор на сегашната криза, определене на програмата за регламентиране и на трето място предприемането на мерки за защита на потребителите. Първо, глобалният отговор на кризата под ръководството на председателя Барозо беше представена пътна карта, която послужи за основа за работата на Европейския съвет и на срещата на върха на държавите от еврозоната. Европейските ръководители решиха да отговорят на всички предизвикателства едновременно. Това не винаги е било така бъдещето на Гърция, устойчивостта на дълга на тази страна, ситуацията на банките, нуждата от тяхното консолидиране, също управлението на еврозоната, спазването на правилата. Това е, по мое мнение, важен елемент на това, което трябва да се направи, за да се възстанови растежа най-напред в вътрешния пазар на Европейския съюз. Не трябва да пребързваме. Всичко това не може да се свърши за един ден. Трябва да разчитаме на европейските лидери. Много от тях са новоизбрани. Моя колега и приятел Марио Монти днес е в Брюксел. Ние разчитаме на него да прояви нужната решимост. В този глобален пакет има един сектор, който искам да откроя. Става дума за укрепването на банките. Ние предложихме да се подкрепят банките, като им се гарантира по-висока капиталова адекватност и увеличаване на дела на първокласни акции, които държат. Това е въпрос, който е от интерес за вас. Ние искаме банките да бъдат рекапитализирани, искаме да се направи всичко, за да могат да бъдат те да изпълняват първостепенната си роля да отдават кредити на домакинствата и на предприятията, да се, също, да се ам, направи така, че така наречения делевериджинг да не бъде в устърп на предприятията и на а, хората. Освен това, банките не трябва да разпределят бонуси преди да постигнат поставените цели. Има първи сигнали, че се прави това, но ако държавите не могат да приложат на практика този план, чрез националните регулаторни органи, комисията ще е готова да реагира, включително чрез законодателно предложение, за да гарантира, че националните надзорни органи ще имат нужните правомощия за да гарантират нужното ниво на рекапитализация. Сегашните трудности в финансирането на банките в краткосрочна и дългосрочна перспектива иска колективен отговор от наша страна възоснова на насоките, представени от Европейската централна банка за рефинансирането в средносрочна и дългосрочна перспектива. Това е във връзка с плана, който беше прият на 26 27 октомври от държавните и правителствени глави. Ние искаме да излезем трайно от тази криза. Това е твърдото ни обещение. Не бива да пренебрегваме пулките от кризата от 2007, 2008 година. Трябва да имаме една по-солидна основа за финансовия сектор – за това може да допринесе нашето регламентиране. Искаме финансовия сектор, който е толкова важен за нас, да стане по-конкурентоспособен. Ние имаме амбицията и намерението да изпълним ангажиментите, поети в рамките на Г20 и да го направим заедно с вас – Нашата амбиция е в рамките на няколко седмици до края на настоящата година комисията да приключи своята работа, да направи предложения, така че да разполагате с всички текстове, които се очакват, за да се приведат в действие решенията на Г-20. Както казах пред държавните и правителствени глави, ще ви представя таблицата за изпълнение ние вървим добре, без импровизации. Съвсем кратко искам да направя преглед на текстовете, които са прияти или които ще бъдат прияти в скоро време. Основният текст, който ви вълнува, е този, свързан с надзора. Това е крайъгален камък. Очакваме приноса на Европейския парламент. Със всяка изминала седмица когато виждам какво се прави от различните институции, констатирам заедно с вас, че беше добре да поискаме създаването на европейски орган, който да има нужните правобощия, които могат да работят в сфери, които са от голяма сложност за пазарите. На следващо място слаповете за кредитно неизпълнение – и късите продажби. Вашия принос допринесе за подобряването на текста на този регламент. Разбира се, комисията няма монопол върху добрите идеи. Съветът, надявам се, е да приложи същата енергичност, както Европейския парламент, за приемане на нашите предложения. На трето място, надявам се, че ще можем да постигнем бързо решение, по решението за дериватите, така наречения ЕМИР, за 14 септември 2010 година беше предложен този тест от текст от комисията, както и текста за късите продажби. Благодаря на Вернен Ланген за свършената работа, за това, че водеше политическата и техническа дискусия. Надявам се, че можем да отправим силен сигнал към Съединените щати, които са доста напред от нас, що се отнася до регулирането на този сектор. На четвърто място гарантирането на влоговете. Нашите позиции постепенно се сближават. Европейците очакват добра закрила от наша страна. Зная какви са трудностите с изпълнението на задачата, възложени на Оли Шмидт в сферата на защитата на вложителите, можете да разчитате нашата подкрепа. Това са текстовете, по които се надявам, че ще постигнем бързо решение, но ние не сме единствените. Трябва да получим съгласието и на съвета. Много от ключовите реформи са в основата на работата ни за едните месеци. Прилагането на нормите от Базел 3 на 20 юли миналата година представихме съответния текст. Ние сме първата зона в света в рамките на Г20, която се ангажира да мине към прилагането на Базел 3. Капиталова адекватност 4. Докладчик при вас е Отман Карас. Е много важен за 2200 банки, докато в САЩ се прилага само за 20 банки и финансови институции. Зная, че искате да се запази нивото на амбиция в сферата на банковия сектор. Има доста кооперативни банки в е, Европа, има групировки, които включват и застрахователни дейности. Ние следваме духа и буквата на Базел, за да се стигне до хармонизация в пруденциалната област на ниво Европейския съюз. Искаме да отидем и по-далеч, но в рамките на общо европейско решение. И на трето място, нещо, което е много важно в програмата ни за едните седмици, е преразглеждането на МИФИД, е, директивата за пазарите на финансови инструменти, за а, альтернативни преговори, или, а, както и за случаите на а, бързоскоростна търговия. Надявам се да бъде прият този текст. Ревизийната рамка срещу злоупотребите на пазара. Алан Макарти работи по този важен въпрос. Искаме да се наложи нужната отговорност на финансовите пазари. Пакета за отговорните предприятия, свързан с директивата за счетоводната отчетност, за прозрачността, което е нещо много важно за малките и средни предприятия. Миналата седмица колеги колегиума прие ново предложение за агенциите за кредитен рейтинг. Вашата комисия е добре е запозната с този въпрос, особено господин Гозес, който работи по предходните текстове, господин Клинц, който също е изготви текст в тази област, господин Доминици, който също работи в тази област. Дами и господа, както вече казах, тук а, нямаме идеологически подход, не става дума да атакуваме агенциите за кредитен рейтинг или да им пречим да работят – ние се нуждаем от тези агенции, за да се измерва риска на продуктите, на предприятията, на държавите, но това трябва да става точно, прозрачно, достоверно, което не беше винаги случая през изминалите години. Всички знаем какви са примерите в това отношение. Тези рейтинги, от които се нуждае економиката, не трябва да водят до нестабилност в допълнителна степен. Ето защо ние искаме да сме повече по-взискателни при оценката на суверенния риск, искаме повече прозрачност, ролята на ЕСМА трябва да изисква предварителен отговор от държавите. Трябва да се избягва конфликта на интереси, капиталистическия подход, например, да се държат повече от 10% от агенциите, които правят оценките. Трябва да се използват различни е, индекси, трябва, индекси, трябва да се търси гражданска и наказателна отговорност на тези агенции. Ние смятаме да отидем и по-далече. Аз познавам добре правилата на играта, което е, когато сте комисар в рамките на един колегиум, е важно да се спазват правилата, въпреки че има понякога различни мнения, но те трябва да се разискват с нужния респект. Ние решихме да предложим тези инструменти. Ще отнеме още време. Предходния текст ние искахме също да се поставят под контрол агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕСМА. Аз ще положа нужната амбиция, заедно с моите колеги, за да постигнем до добър резултат. Друг важен въпрос, по който работя от година и половина, е превенцията и разрешаването на банковата криза. Това е единственият начин да се сложи край на спеставането на определени банки в затруднено положение, като се използват средства на дънакоплациите. Госпожа Ферера, господин Гарсия Марело работят по този въпрос. Заедно с моите сътрудници сме на път да финализираме предложението, което ще се отнася до всички банки, но ще отчита системният и несистемният характер на някои от е, субектите. Текста ще ви бъде представен максимално скоро, както и на съвета на министрите. Не искам да сбъркам подходящия момент е, да осъществим тази толкова важна реформа. Трябва да се намери баланс между нивото на амбициозност е, като и реализма, който да проявим, за да може бързо да се приведе в действие този режим, за който говори вашия докладчик. Приключваме работата по този текст. Знаете, че после нещата по-трудно се поправят, затова искаме да го направим добре от самото начало и да не се допусне проблеми на банките в бъдеще, т.е. ние работим по превенцията. Ще се опитам това да стане в максимално къси срокове. Друга комисия гледа също доста от въпросите в моята компетентност, Комисията по юридическите въпроси. Европейската комисия ще направи предложение в друга важна област, набелязан като област, в която е необходима реформа от страна на Г20, а именно одита, да има повече многообразие, повече доверие все още не сме приключили дискусията в рамките на комисията. Ние ще използваме в голяма степен доклада на парламента от 13 септември. Аз вече казах какво сме направили заедно, какво се обсъжда, какво се очаква в нашата програма. Вие имате таблицата с три цвята. Работата е много и изисква много посветеност от е, моя екип, както и от ваша страна. Както съм заявявала многократно, е, комисията дали не прекалява с управлението на кризата, се пита понякога. Отначало се смяташе, че кризата постепенно се разрешава след 2008 година, но имаше тогава един апел да се забави малко регламентирането и нещата да се тръгнат в старото русло. Искам да подчертая, че ние нямаме къса памет. Кризата все още не е разрешена, даже се задълбочава, ако имаме предвид какво става със суверения дълг. И аз имам един и същи отговор. Аз съм твърдо решен. Ние ще изпълним поетите ангажименти в рамките на Г20, ще извлечем всички полуки от кризата. Ние искаме да се разреши разрешат проблемите в финансовата област само чрез една единствена мярка. до Франк закона се прилага вече в САЩ. Ние искаме да създадем една солидна, добра основа за финансовата индустрия и заедно да направим така, че тя да е в служба на гражданите. След малко ще приключа. Програмата ни за 2012 отделя голяма място на гражданите, на потребителите, на ползвателите на финансови услуги, на спестителите. Това е въпрос, който е близък до, до гражданите. Повечето от въпросите, които повдигнах по-рано, е свързан с а, а, тях. Ние искаме да се улеснят контактите между гражданите и банките, финансовите институции. Говорим за доста голям пазар в порядъка на 11 милиарда евро. Гражданите обаче трябва да са коректно, добре информирани от финансовите експерти преди да им се предлага каквото и да било като продукти. Гражданите трябва да могат да възстановят доверието се към финансовите пазари. Ние ще проведем нужните консултации. На път сме да подготвим законодателен текст за началото на 2012 година. Относно поведението, кодекса на, на поведение, ние ще използваме МИФИТ, както и за посредниците в застраховането. Ще предложа хоризонтален текст началото на 2012 за стандартизираната информация, която трябва да се предоставя за инвеститорите. На 30 ноември ние ще направим предложение за капиталовите инвестиции, който е въпрос от изключителна важност да се финансират малките и средни предприятия в Европа. Също Сенчестото банкиране е друга тема. Беше представен доклад по въпроса в Кан на срещата на Г20. Ние изготвяме картография на практиките, на законите по тази тема в Европа и в хода на 2012 ще се върнем този въпрос, ще направим законодателно предложение, което ще отива отвъд вече предприятите мерки, за да се гарантира повече прозрачност на пазара и в банковия сектор. Дами и господа, с това приключвам до основната ни грижа в момента е, че има разминаване в скоростта, с която работят пазарите и тази, с която работят демокрациите. Има нерационалност, има колебания. Европейският растеж може да бъде отслабен, такъв е риска, в резултат на някои ексцеси от миналото, трябва да се възстанови доверието. Ние се вслушваме в гражданите, гражданите, които вие представлявате тук, отговорите, които се намират, решенията, които се вземат, дали се следват от действия ако искаме да променим правилата, дали е необходимо да се проведи, промени поведението. Разбира се, трябва да се обяснява, че това отнема време. Текстовете, които внимателно подготвяме а, в а, комисията, например този, който беше предпавен а, за късите продажби, той беше представен някъде 14 месеца по-рано, така че нещата не стават толкова бързо и автоматично. Когато реформите се осъществят, те имат своя ефект, какъвто е случай с европейският надзор. Без вашата подкрепа няма да успеем да реализираме цялата програма, да спазим ангажиментите ни. Това е основно изискване за финансовата стабилност, това е наш основен дълг, да създадем стабилна основа за, основа за развитие на реалната економика, за създаването на работни места, за подобряване на конкурентоспособността в Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Трудно е, когато имаме 29 е, неща на, в работната програма за финансовите услуги. Ще а, имената на тези, които съм записала в списъка и ако не съм ви записала, моля да подадете сигнал. Започвам с Шампо, той ще говори е, пръв, после за социалистите Арлин, Силби, Вики. Вие искате да говорите. Свен е тук. Филип. После господин Шунтест. Или не? Да, Паскал преди това. След това господин Шунтес, после Филип, после Лием, после Диого, Леонардо и Елиса. Има ли други? Пропуснала ли съм някого? Дайте сигнал. Добре, списъкът е пълен. Шампон, заповядайте. Да. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Казвам веднага, че няма да ви поставим въпроса. коментари за микрофона. По-късно искам, господин комисар, да а, направя няколко бележки, показаното от вас. Вие казахте кои идеи а, са идеите, на които държите. Също споменахте, а, че демокрацията и пазарите работят с различно темпо. Днес а, няма да стигнем до никъде, ако политиците не овладеят управлението на пазарите. Господин Барозо, господин Ван Румпой подчертава, че пазарите никога не са доволни. Те не обичат риска и импровизациите. Всеки път, когато един оператор на пазара усети, че има непредвидимост или риск, той минава нататък. Трябва да се сложи край на този порочен кръг. Защо председателят на комисията всеки ден подчертава, че има нови идеи, еврооблигации, говори за тях много. Вие не ги споменахте, но може би по-късно. На следващо място, защо комисията ни отиде до края до на изпълнението на идеите, които лансира. Вие говорихте за агенциите за кредитен рейтинг. Лично аз с подкрепата на ЕНП и на много колеги, ние ще представим изменения, които са в духа на предложенията на комисията. Трябва да се обмислят нещата добре, при да се реагира. ние ще се опитаме да предложим един истински режим за страните от еврозоната в финансови затруднения и това да бъде с нужните а, модалности, да има клаузи за защилата. Все пак ние не сме федерална държава. Глава 11 на еврозоното може да бъде спомената в този случай. Трябва да се правят а, оценки, но това не трябва да води до спекулации на пазара. Вие знаете по-добре от мен, че всичко, което се налага като действия, за да може ЕСМА и националните регулаторни оргове да упражняват контрол върху основните агенции за кредитен рейтинг, трябва да бъде направено. На 18 октомври представителя на, на ЕСМА не можа да ми каже какво точно е положението с агенциите за кредитен рейтинг. Днес кредитните агенции не са достатъчно надзиравани. Председателя на ЕСМА каза, че не разполага с достатъчен персонал. Читам, че не трябва да се отказваме в този труден период. В парламента има голямо мнозинство от депутатите, които ви подкрепят, подкрепят вашата воля да има интелигентно регламентиране на финансовите пазари. Не става дума за регламентиране заради самото регламентиране. Вие казахте, че економиката има нужда от това, трябва по-добре да се управлява риска и мисля, че политиката трябва да вземе връх над финансите в полза на економиката. Uh, Комисарят пропочита да чуе няколко въпроса първо, преди да отговори. Арлин. Благодаря, господин комисар. Смятам, че съм длъжна да се извиня за атаките, които се отправят срещу вас от британската преса и нека да ви уверя във връзка с едно от заглавията Барния е срещу британците, че това е нещо, с което не се идентифицирам. Аз повече се възприемам като партньор и желая една по-прозрачна финансова система в Европа. И мисля, че именно това е и работата ни тук в комисията. Приветствам вашата работа във връзка с прилагането на новите мерки и се радвам, че ще участвате в тези разговори с парламента предвид на вашата натоварена програма. Бих искала да ви попитам за това какви действия ще предприемете във връзка с тези държави членки, които не изпълняват CDR-3 в този ключов момент от годините, годината, когато банките подготвят своите отчети и ще раздават бонуси, а не изпълняват своите изисквания за капиталова адекватност и ликвидност. Всичко това е в разпоредбите на CDR като законодателен акт. Нека да насоча вниманието ви към следното. Доклада от комисията Хайпек в Обединеното кралство. Там се излиза с препоръка за повече прозрачност в сектора. И нека да споделя тук с колегите, че аз не знаех, че ръководителя на Барклис е получил 5000% увеличение през годините на своето управление. И като цяло най-високото заплащане в финансовата индустрия е около 70 пъти по-високо от средното за служителите. И мисля си, че трябва да се позамислим върху този факт, че има много хора в момента, които са потърпевши от а, програмите за бюджетни ограничения. И едва ли а, това е най-доброто послание, което може да се излъчи към тях предвид на тези бонуси. Затова с високо ценя а, това, което вие правите за сектора. Благодаря. Силви. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че сте отново наш гост. Искам да продължа казаното Жан Пол за еврооблигациите. Европейския парламент настояваше да се предприеме тази инициатива. Имате нашата подкрепа, когато работите по въпроса, за да бъдат намерени пътищата, които са най-удачни. Благодаря, че ни представихте тази таблица, която синтезира много добре състоянието към момента. Ние искаме да помогнем на комисията, не само като законодатели, а като хора, които могат да упражняват непрекъснат контрол. Що се отнася до надзора, някои питат как се развиват нещата, как се реализират на практика. В сферата на пакета за економическо управление – Можете да предадете на председатели на комисията или на съвета, че понякога имаме впечатлението, че отделяме много внимание на регламенти, на текстове. Казва се, че трябва да се внесат промени в договора, за да се укрепи пакта за стабилност и растеж. Трябва да се базираме по-скоро върху същността. Имаме важна мисия да направим така, че прилагането да стане ефективно решенията, които вземаме, отнемат време. Всичко свързано с дисциплината, това, което вие правите върху, за контрола на банките, за рекапитализацията и прочее. По какъв начин, според вас, Европейския парламент може да бъде по-конструктивен като институция, не само да кове норми, а да следи за изпълнението им, гражданите са с впечатлението, да останат с впечатлението, че се води истински е, дебат, е, да се прилагат е, тези правила. Имаме доста наситена програма, защото имаме забавяне в този сектор. По какъв начин можем да добавим към приемането на регламенти нещо по-трайно, по-отворено, нещо по-ангажиращо обществото при прилагането на правилата. Комисарят ще отговори на поставените до друг въпроси. Euh, Искам да кажа на Жан-Пол Гозес и на всички вас, че въпреки, че не е обичайно, финансовите пазари трябва да приемат регламентиране от публичните органи и това е нашата роля. Всеки има своето място в предложението на законодателните актове, в прилагането им. От другата страна на Атлантика нещата са по-различно. Същевременно финансовите пазари, финансовите фактори искат една стабилна рамка, тъй като те не могат да развиват своята дейност, когато се сменят непрекъснато правилата. В този изключително труден период, когато времето не стига, трябва да се прави всичко едновременно, кризата е тук и трябва да се направи нужното да се създаде такава стабилна рамка. Съгласен съм с казаното Жан-Пол Гозес за агенциите за кредитен рейтинг. Аз казвам, бих казал, че печата не само британската преса, която е напълно свободна, разбира се, следи работата, която вършим заедно. Допълнителната идея, която предлагам във връзка с кредитните агенции и мисля, че директора за на МВФ говори за това, да има първоначално на рамка за надзор от страна на ЕСМА за някои страни, които са включени в програми за европейска и международна помощ. Проведохме дълъг дебат с моите колеги Разбира се, добре е да се чуят всички мнения, всички резерви. Някои от приложенията са по-добри, други не е толкова. Всичко това трябва да се вмести в една по-широка рамка, по-цялостна рамка, както каза и Жан-Пол Гозес. Не за пръв път, каза го и по, във връзка с късите продажби, че парламентът допринася за усъвършенстване на предложенията на комисията. ЕСМА сега управлява надзор на 30 агенции. Те трябва да спазват регламентите, които съвместно сме приели на базата на моите предложения. Искам да кажа на Жан-Пол Гозес във вашия доклад за надзорните органи. Аз вярвам на господин Майер, както и на другите председатели на подобни надзорни органи, защото те са свършили много работа с ограничени средства. Въпросът за средствата е много важен, както в САЩ, така и тук. Има дебат в Конгреса за ограничаване или намаляване на средствата за надзорните органи FCC, ICC. Ако тези независими надзорни органи нямат нужните човешки и финансови ресурси да действат, едва ли ще могат да се изпълнят задачите. Трябва да работим интелигентно с тях, както с ЕМЕ, така и с ЕСМА, с ЕОПА. Те могат да разчитат на нашето доверие. Искам да използвам правото на инициатива, която има Европейската комисия, за да се направят предложения в това отношение. Нещо, което не сме помислили след сериозния инцидент, свързан с една от държавите членки, е Standard Poor's. По този повод ние установихме, че тези агенции имат платени абонати, които получават информация предварително, преди другите участници на пазара, но това не е нормално да има някои привилегировани участници на пазара, след като съответната оценка има толкова силно влияние върху колебанията на, на пазара. Така че ние трябва да решим тези въпроси в законодателния процес. Искам да благодаря за назителните думи на Жан-Пол Гозес. Арлин Макарти е, спомена за критиката, която се отправя към мен. Е, аз имам е, първоначален проблем с някои от британците, не само с вестниците. Това е французин, който е европейски комисар, оговаря за вътрешния пазар. Аз казвам, че това не трябва да ги вълнува чак толкова дали са французи или не. Аз съм френски гражданин и че аз съм а, а, на този пост сега, след като 100 години, а, извинете, а, след като 50 години не сме заемали този пост за Европа е шанс, че в Лондон има толкова добра борса, затова ситито трябва да остане силно. Бизнесът трябва да остане в Европа, вместо да се мести другаде. Ние ще работим с британците, с е, отговорните фактори в лондонското сите. Аз провеждам регулярни срещи с тях. Трябва да консолидираме основата, на която се развиват е, тези дейности. Често лондонското е, сити е засегнато доста силно от трусовете на пазара. Бях много радостен и положих усилия, така че всички текстове на практика, всичко, което е в виолетово на таблицата, беше подкрепено от британското правителство, защото тези документи бяха прияти с единодушие в съвета на министрите. За капиталовите изисквания ние трябва да внимаваме за доброто транспониране и в идните дни трябва да бъдат заведени процедури за нарушения срещу много държави членки, които не са ни представили инструментите за транспонирането на директивата за капиталовата адекватност, за CRD3 трябва да бъде приложена на практика. Също да се регламентира начина, по който ще бъдат разпределени и определени бонусите. Апела за доброволни ограничения едва ли е достатъчен, за да се не се допуснат бъдещи злоупотреби разпределенето на такива огромни бонуси е нещо, което е напълно неразбираемо за гражданите, особено в период на криза. Трябва да отидем по-далеч и междувременно аз се надявам, че няма да има разпределение на бонусите в онези банки, които имат системни проблеми така както беше решено на срещата на 26 и 27 октомври и че те трябва да поддържат капиталова адекватност от 9%. Аз Подчертах, че някои текстове отнемат повече време, освен това документи се приемат от е, различни инстанции, g 20 и прочие. Имаме също и програмата за вътрешния пазар. В е, началото на януари ще е, представим текста по такава важна тема, като електронната търговия, вместо да го представим през декември. Защото искаме тези текстове да бъдат добре подготвени, да бъдат по- разбираеми. Действително, програмата е много наситена. Относно прилагането, оценката, аз внимателно следя и това ролята на парламента да бъде отчетена заедно с вас в пакета от 6 законодателни акта бяха направени оперативни предложения за гарантиране на доброто управление и надзор на бюджета. Това е демократичния процес. Това не е компетентно само на европейски въпрос на европейска компетентност, какво казва европейския комисар, технокранитите, защото легитимността идва от вашето доверие. Ако подсилим институциите за бюджетен контрол върху държавите, за да спазват те нормите, свързани с еврото, трябва да се въведе и демократичен контрол на ниво национални парламенти и Европейски парламент. Що се отнася до доброто прилагане, аз ще помисля, Силви Голар, по какъв начин можем да ви включим общо или пък някои проявяващи интерес депутати в разискванията. Искаме бързо да се прокара тази програма за регламенти. След това ще са необходимо около една година, за да се приложат на практика, да се въведат в действие тези текстове. Някои считат, че актуализацията не е достатъчно добра, но ние трябва да следим за доброто прилагане, за доброто транспониране на всички прияти е, текстове. И аз разчитам на вас е, за доброто прилагане и добрата оценка на тези текстове. Има и някои нови инструменти, например външна експертна помощ и прочие която може да допринесе за доброто, добрата оценка и доброто прилагане на текстовете. Много ви благодаря. Струва ми се, че прилагането и изпълнението е станало толкова привлекателно, както и разработването на ново законодателство. Действително предстои много работа по тези задачи и виждам, че депутатите са в единомислие. По-нататък очакваме още три въпроса от аудиторията. Първи Паскал. Извинява се председателя, може би пропускам някого. Ще чуем четири изказвания наведнъж сега. А, вие сте след това. Сега Вики първо. Благодаря, Шаран. Много говорим за растеж и трябва да си даваме сметка, че трябва да се направи много, за да се възстанови доверието на пазарите. Имам няколко въпроса. Относно директивата за проспекта, има няколко въпроса за прилагането. Там сме заложили една формулировка във връзка с изключенията за малките и средни предприятия, така че да има достъп до капитал. Не съм убедена, че сте го учели напълно, така че имам тази молба към вас. Нека да се гарантира този достъп до пазарите. После регламента за ипотеките има риск от това, ако приемем някои от предложенията, ще стане така, че за всяка ипотека да се подава а, сигнал до съответното лице в отделни държави. Това ще бъде много скъпо и надявам се да работите заедно с нас, за да гарантираме това, че се спират тези практики на безотговорно кредитиране. Трябва също така да контролираме и разходите, иначе не можем да постигнем растеж. По-нататък във връзка с системно важните финансови институции, трябва да си даваме сметка за рисковете тук. И по-нататък, по въпроса за директивата за капиталовите изисквания, напълно съм съгласна, че ни трябва един наръчник с правилата, дефиниция за капитала, за авуарите, така че да има прозрачност. Не съм съгласна обаче с това, че във всяка държава трябва да има едно и също ниво на коефициента. На моя страна са Марио Драхи и господин Трише, когато беше в Централната банка и много държави и членки, също и господин Делахоси е в а, а, своя доклад. Господин комисар, а, моля, нека отново да го огледаме това, да видим къде трябва да се приложи този наръчник с правилата и къде не бива. Струва ми се, че това е от е, първостепенно значение, особено за страните от еврозоната и особено за онези, които не могат да контролират е, лихвените си равнища е, предвид на опасностите на пазара. Благодаря, Паскал. Имам три бележки и въпроси. Първата се отнася до така наречения делевериджинг. Знам, че това е ключов въпрос за това, което предстои. Банките се нуждаят от повече собствени капитали. Те могат да потърсят допълнителни капитали, но това ще ги изложи на по-голям риск. И има сериозно намаляване на кредитите, които се предлагат за реалната економика. На 26 октомври в текста на съвета се подчертава, че трябва да има проследяване на европейско ниво, как банките ще намалят своята задлъжняност. Предстоят конкретни решения за банките, но ми се струва, че това решение не е последвано от действия. Не разполагам с нужната информация. Вие разполагате ли с такава? Какъв, каква процедура ще се използва? И дали комисията ще играе роля в това отношение, за да може този делевериджинг и да засегне само активи, от които може да се лишат банките, без да се засяга реалния сектор. За слоповете за кредитно неизпълнение. Искам да ви благодаря за бележките, които направихте за приключването на работата по късите продажби и слоповете за кредитно изпълнение. Искам да подчертая варата, вашата роля за намирането на компромис. Този текст се отнася до въпроси, свързани с закупуването на СДС, а не за имитирането на СДС. Едно от предизвикателствата днес е, че пруденциалните норми са такива, че се позволява рисковете да се покрият от СДС, които не се имитират от институции, които имат същото ниво на пруденциални на взискателност, което може да се намали сигурността в системата. Много в този парламент, от всички политически групи, Считаме това за важен проблем и трябва да му се намери отговор. Има 9, 29 текста, които са предложени. Липсва само един или поне част в един текст, които се отнасят до пруденциалните изисквания към емитентите на СДС. Иначе ще има заобикаляне на действащите правила. Не можем да разрешим този проблем защото не сме сигурни, че СДС могат да се използват като обезпечение. Благодаря, Николас. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че отново дойдохте пред нашата комисия. Дълбоко уважавам начина по който вие вършите работата си и тази степен на ангажираност от ваша страна. Искам си да направя само един коментар по интересните неща, които ни казахте днес тук и ще задам и въпрос. Първо, коментарите ми във вашето изложение се чуха много интересни неща и по-конкретно предвид на разразилата се криза, която следим ежедневно. От вас чувам, а също и от други комисари, съответната обосновка. Казва се, че има известно разминаване между функционирането на пазарите и на демокрацията. Мога ли да предложа един по-лесен аргумент? с него не обясняваме а, някои неща. Не обясняваме защо комисията винаги се движи след събитията и като че ли в погрешна посока. Тук моят коментар би бил следния. Това не е в личен план, не е забележка към вас, то е към комисията. Вероятно се дължи на това, че липсва воля или способност, а може би и двете. И тук ще поясня как аз виждам ситуацията – Оказва се, че се стига до криза, при което имаме свое собствено разбиране и свои собствени отговори. Например, вижте как комисията реагира на рейтинговите агенции. Ако си спомним 2009 и еврозоната – Тогава се разглеждаше положението в Гърция и тези агенции даваха а, своите оценки за Гърция, поемайки отговорност. Те всички бяха за Лейман Брадърс. Дадоха много добър а, рейтинг на тази компания и това продължи до окончателния срив на Лейман Брадърс. Разбира се, това наруши доверието на много хора в тези агенции. И може би затова сега се чува тази критика, а именно опасността тези агенции да сбъркат. Освен това, свидетели сме и на скандали, които се разразяват. Виновниците трябва да бъдат наказани – Иначе пак стигаме до проблема за доверието на пазарите. И това е нещо, на което трябва да отговорят и вашите колеги. Тук не ми се иска да говоря и за гръцкия телеком, защото там вече е необходимо да а, разменим кореспонденция, но Опираме до въпроси, свързани с обществените поръчки. Повдигат се обвинения срещу големи имена като MBM, Siemens, за които се твърди, че са замесени в корупция при възлагането на големите договори. Питам се дали комисията е предприела вече някакви проверки, разследвания, имате ли заключение, какво сте установили до сега, дали а, действащите правила са били спазени при възлагането на тези поръчки. Мисля, че трябва да отговорим на такива въпроси. Кой носи вината? И питам се дали вие вече работите по тези досиета. Благодаря ви. Господин комисар, имам 17 въпроса, три коментара, но ще се спра само на един от въпросите. Това само като шага. Вие казахте, че времето, за което работи демокрацията, не е същото като времето и темповете, с които работят пазарите. Имам конкретно предложение. Има три области, които не са обхванати от вашите предложения, които могат да бъдат включени, за да се спести време, за да може да се върви по-бързо. Първо, СИФИС. Какво да се направи? Какво трябва да се направи, за да се справим с системния риск? СРД 4 е добро място това да стане. За пръв път съм съгласен с британците. Считам, че британският лигураторен орган прави добре, като предлага разделенето на банковите операции. Би трябвало да се почне реализацията не само в Великобритания на тази идея, но и при нас. Имам предвид на континента. Говорихте също за сенчестото банково дело. Има един начин да се справим с него като се предложи нужното ниво на ликвидност в рамките на CRD-4. Да стане малко по-трудно осъществяването на сенчесто банкиране. Трябва да използваме CRD-4, за да спестим време всичко да се включи в една обща рамка, вместо да се умножава броя на законодателните текстове. Няма да поставям други въпроси. Благодаря ви много. Искам да допълня нещо към казаното от Силвия. Има един инструмент, който може да се използва при оценката или контрола каквато е вашата роля и ролята на комисията. Ще бъде направена оценка на въздействието на целият текст и ще бъде публикувана в началото на следващата година. Исках да поясня този въпрос. Разбира се, ние не сме съвършени, но ще може да се направи оценка на това как се стиковат различните текстове друга тема, по която работим много, за да се направи друго уточнение. Това е да следим какво става в, в, в, в САЩ, в, в Китай, за дали предприемаме паралелни действия или не. Съгласен съм с това, което казахте за растежа и че за целта е необходимо да има доверие на пазарите. Те трябва да знаят, че ние сме твърдо решени. Не става дума за кампании на лобисти, които биха ми впечатлили. Искаме да създадем една рамка, която да влезе в действие максимално скоро, за да се гарантира нужната стабилност и за да се укрепи доверието. Относно директивата за проспектите, ние работим по изпълнението. В този текст Вики Форд, както и по други текстове, свързани с прозрачността, счетоводните стандарти и прочие, с обществените поръчки. Ние правим това, което сме се ангажирали да направим пред вас, като отделим особено внимание на малките и средни предприятия. Ние също работим с европейските борси, за да видим по какъв начин те да станат достъпни за малките и средни предприятия по модела на северните държави или на Германия. Относно ипотеките, текстът се обсъжда, текста за ипотечните кредити. Daily Mail изрази безпокойство в тази връзка работим по въпроса. Целта ни е да гарантираме една стабилна европейска рамка. Вики Форд засегна въпрос, който е много важен, свързан с четвъртата директива за капиталовите изисквания. Става дума за гъвкавостта за определени държави членки, които изпитват определени трудности в сектора на жилищното строителство, определени групи банки, определени економически сектори. Надявам се, че ще бъде отчетено това, че в текста от 20 е, юли е предвидена нужната гъвкавост, за да се отчетат тези специфични ситуации. Що се отнася до пазар на недвижимите имоти, който е различен в различните държави, трябва да има по-строги изисквания за капитала, който е необходим за покриване на риска. По втория стъп, надзорните органи трябва да настояват за по-високи нива на капиталова адекватност, особено когато става дума за няколко институции в рамките на един регион или в един сектор. Трябва да се иска повече капиталова адекватност, когато банките, когато има определен завишен риск. Трябва да има такива по-строги изисквания, иначе няма да може да се гарантира нужната финансова стабилност. Трябва да се даде възможност за Великобритания, за Швеция, за други държави, които желаят да наложат по-строги изисквания за собствените ресурси на банките. Препоръките на доклада Фикер позволяват да се включат тези въпроси в предложението на СРД 4 това, което беше поискано от Европейския съвет, да имаме една обща правила. Аз не говоря за обединеното, от името на Обединеното кралство. Аз говорих и за Швеция, нали, и за други държави. Обединеното кралство е държавата, която беше най-настойчива, заявявайки, е, че това, което предлагам, е, не съдържа възможности за достатъчна гъвкавост. Е, Швеция също изрази подобно безпокойство. Но това, което настоявам, е да се спазва европейската рамка. Аз съм комисар, който отговаря за вътрешния пазар и не мога да приема да съществуват 27 различни регламенти на финанс... за финансовите пазари. Трябва да има едини правила, това е искане на Европейския съвет. Ако една държава членка, да речеме Швеция, регулаторния орган на тази страна реши, че ще завиши изискванията за капиталова адекватност по отношение на експозицията, да речем към а, балтийските държави, за да сме конкретни, трябва да се спазват определени правила. Тоест, такава възможност е предвидена. Относно делевериджинг на Паскал Камфа би казал, че това е реално, реално безпокойство. Трябва да се ускорят ангажиментите, безпокойствата, които бяха изразени по време на Европейския съвет. Председателят на Европейския банков орган постави също този въпрос в рамките на компетенциите, които сме му предоставили и които ще бъдат заселени в бъдеще, да работи съвместно с националните органи, контрола и качеството на поетите ангажименти да бъдат разгледани. Ние следим тази тема непрекъснато, защото е въпрос на доверие за слаповете за кредитно неизпълнение. Има една трудност. Господин Конфа, вие ясно казахте, че има емитенти на СДС, които не са финансови институции, т.е. те не попадат в рамката, която сме съставени, поставили. Аз съм отворен в рамките на правото ни на инициатива и на базата на вашите препоръки да работим по този конкретен въпрос, за да намерим нужните законодателни инструменти. Господин Шунтис критикува Европейската комисия. Съвсем откровено казано, когато видите какво е количеството на текстовете, които се разглеждат. Е, някои казват, не е достатъчно е, или че това, което се прави, идва твърде късно. Аз разбирам, че нещата е, според вас не вървят достатъчно бързо, но мога да кажа, че ние трябва да водим консултации. Аз работя вече две години в тази област. Ние провеждаме много консултации Имаме също техническа, юридическа работа. Това са текстове, които са много обемисти, между 500-600 страници и трябва да се внимава за всяка точка и запетайка. Няма да се връщам на въпроса за агенциите за кредитен рейтинг. Ако се запознаете с текста, който ще представим следващата седмица, рамката, която предлагаме за конфликта на интереси, за разрешаване на проблема с зависимостта от оценките на тези агенции, защото има сега автоматично изискване да се използват тези оценки. Ние искаме да има повече конкуренция, преодоляване на риска от конфликт на интереси, също рейтинга на държавите, който особено ви вълнува господин Чунтис най-вече дами и господа, задължителното публикуване на доклада, с който се прави оценката в, в момента, когато се оповестява. Всички елементи да бъдат представени, за да се знае как се е стигнало до тази оценка. Относно ОТ, Както казах, пленарна зала, това е сложен въпрос, който следим внимателно. Ние следим внимателно процеса на приватизация, започнат от предходното правителство. Искаме Гърция да спазва европейското законодателство в тази област и да направи така, че добре да се прилагат правилата, отнасящи се до вътрешния пазар. Гръцкото правителство а, взе решение за а, извършването на приватизация. Вие може да имате ва, ва, вашите съображения или безпокойства. А, ще ви изпратим и писмен отговор. Бяха представени интересни нови а, идеи от господин Ламбертс, както обикновено относно финансовите институции, които са важни за системата, така наречените СИВИС. Това са по дефиниция транснационални, дори трансатлантически институции, затова трябва да наблюдаваме какво става другаде в световен мащаб, какво се случва с разработването на съответните норми, например съвета за финансова стабилност и други, за да може да се създаде равнопоставеност. Говорим в глобален мащаб. По какъв начин САЩ прилагат или не вече приятите норми? Ние се надяваме, че САЩ ще приложат мерките предвидени в Базел 2, да не говорим за Базел 3 Може би е необходимо повече време за СИФИС. Въпроса за допълнителната капитализация не е непременно единственият отговор. Той е един от отговорите, но що се отнася до СИФИС, има допълнителни възможности в инструментариума, който предлагаме външен надзор, вътрешен надзор, управление на кризи, разрешаване на въпросите директно. Що се отнася дали, до това дали да се включа в СРД-4, не съм убеден. За отделянето на различните банкови дейности, за мен няма въпроси, които да са табу. Така отговаряме на журналистите. Аз съм много внимателен да се разпределя риска внимателно следя, съвсем без никакви идеологии, това, което решиха британците, или направиха предложение по-скоро, в комисията Викерс, аз се срещнах с него, знам какво е предложил, дали това предложение може да се адаптира към банковия сектор в някои от континенталните държави, в банковия сектор дали това е възможно да стане, така както се прави в Великобритания. Ние следим също много внимателно какво правят американците. Имаме непрекъснат диалог с Тим Гайтнер, с надзорните органи в САЩ. Това, което мога да кажа по въпроса господин Ламбертс. През едните седмици и месеци ще създадем група на високо ниво по модела на групата Ла Розиер по въпроса за регули... регулирането. Ще създаде такава работна група, за да се работи по въпроса за разделенето в управлението на риска, за разделянето на функциите в банките. И това ще стане през първите месеци на 2012 година господин Ламберт. В тази група не трябва да има само лица, които са за универсални банки и накрая да ни се представи това, което предлагат като най-доброто решение. Господин Бърние, модела за универсалната банка. Знаем, че имаше проблеми. Стигна се до кризата преди 3 години с Lehman Brothers, но няма, както казах вече, въпроси е табу за мен. Вие виждате какво правим в рамките на МИФИТ. Аз наложих определена забрана преди да бъде поискано това от, от нас. Ние ползваме обективни експерти, които действат в общ интерес. Ще действаме в същия дух. Ние ще съберем хора, които имат различен опит. Има хора, които са работили в универсалните банки и които са много отворени за промени. Искам да съм много ясна, господин комисар, относно въпроса си. Предвид на това за хармонизацията, нещата идват от ръководството на Европейската централна банка. Предишният ръководител, а също и във връзка с Европейския фонд за а, стабилност, да се твърди, че тези идеи идват само от Швеция и а, Великобритания, не е съвсем коректно и това не беше а, същността на моя въпрос. Аз а, а, познавам това, което казахте. Фактът, че предложението идва от господин Тришел и от ЕЦБ е нещо добре. експертите от Европейският съвет за системен риск работят много в тази посока за спазване на правилата на Базел. Всичко това беше направено от експерти на Европейската комисия, на ЕЦБ и Европейския съвет за финансова стабилност. Някои държави членки искат да отидат по-далече, затова те искат да има нужната гъвкавост, затова аз съм за създаването на общи права, правила за финансовите услуги. Относно работата по документа, свързан с Naturellement, euh, euh, mettre plus de règles sur les banques, euh, c'est naturellement aussi. За сенчестото банково дело, това е голям въпрос. Дали можем да го направим в рамките на CRD4? Може би това ще е по-бързо, но все пак трябва сериозно да поработим. Още четири въпроса остават ли в Диего, Леонардо и Хелиса? И така, моля, опитайте се да бъдете кратки, защото комисаря трябва да тръгва скоро. Всъщност, нека да изтъкна нещо предвид на това, което се каза до тук. Не, смятам, че парламента може да бъде ограничаван, когато предлага своите идеи във връзка с директивата за капиталовите изисквания. 4. Питаме се какво трябва да се направи допълнително и имаме нови идеи. Сега да чуем ли? Oui, merci, la Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние ви следваме, когато искате политиката да вземе връх над недълновидността на пазарите. Вие казахте нещо в понеделник в пресата, но Леонардо Доминиче ще се спре на въпроса по-късно. Относно Базел 3 и CDR 4, ако искаме да вървим по-бързо, отколкото пазарите, можем да предвидим, че европейската економика може да навлезе в рецесия, което ще влуши ликвидността, платежоспособността на банките, защото претеглянето на риска, свързан с суверенния дълг, ще се увеличи. Ако банките искат да запазят своята платежоспособност, ако правилата се променят, трябва да се рекапитализират, да увеличат собствения си капитал. Но вие казахте, че те не трябва да разпределят а, а, толкова дивиденти. Това, а, това може да се отнася за Гърция, но ако Италия а, продължава да се финансира при висока, а, на висока цена, това ще създаде проблеми за банките. Има две решения. Първо, да се обърнем към а, пазара. Но както видяхте и, и вчера, да банките ще им трудно да наберат собствени средства или пък да се обърнат към държавата за помощ. Дали вие като комисар можете да авторизирате такава процедура или не? Коментарите бяха извън микрофон. Да, но все пак сигурно имате думата по въпроса. Ние разчитаме много на нея каква е вашата позиция по въпроса. Това се отнася и до прилагането на СРД 4 и Базел 3. Диего. Muito obrigado. Sharon, eu queria começar por... Много ви благодаря. Благодаря и на комисаря. Имам няколко въпроса, но ще започна първо, като изкажа поздравление на комисаря Бърне за впечатляващото изложение, което направи относно предложенията, предложения, които са гласувани, които се разработват и които ще бъдат представени. Поздравявам комисаря и за новите му инициативи и за степента на неговата активност в качеството му на комисар. Сред законодателните предложения, които са представени, се очертават много интересни и тук поздравявам комисария за предложението за рейтинговите агенции, с което ще се допринесе за по-добро функциониране на пазарите. Иска ми се да задам няколко въпроса по тази тема. Първо, относно задължителния рейтинг на агенциите. Комисарят не смята ли, че на практика това би могло да подейства така, че да се стигне до разпределяне на пазара между агенциите, които вече съществуват и така да се засили риска от формиране на определени модели на поведение. Второ, относно модела за финансиране на такива рейтингови агенции. Искам и се да знам дали комисаря смята, че би било добре да се промени този е, модел на финансиране за такива агенции. Очаквам вашето мнение по това. И по-нататък има много въпроси, които се задават е, във връзка с одита. Накратко, господин комисар, питам се дали предложението, което ще бъде представено, ще следва духа, но това, което се подкрепи на пленарно през месец септември, септември относно съвместните одити – и забраната на това аудитиращите компании да извършват и други услуги. И в този смисъл, дали това няма да доведе до някакъв срив на пазарите в момент на криза. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се огранича до въпроса, свързан с рейтинговите агенции, тъй като съм докладчик по тази тема. Господин комисар, какво смятате за събитията от миналата седмица? Аз съм съгласен с вас. Политиците, политиката и действията ни трябва да са реалистични, да отчитаме фактите. Казвайки това, няма съмнение, че мерките, като например новия регламент, не са по-слаби и не водят до дисбаланс предвид на първоначалното предложение, което бе съставено. Вие в комисията смятате ли, че парламента може да допринесе за внасене на подобрение по конкретни въпроси, като например прекратяване на рейтинга за държави, които изпитват затруднение. Има и друго предложение, свързано с сливанията и а, изкупуванията в които участват рейтингови агенции. Не смятате ли, че тези предложения от парламента си заслужава да бъдат обмислени отново? В такъв случай ние тук в парламента бихме могли да предложим сериозни промени за тази директива, защото в тези разпоредби се съдържат много важни моменти – Оставам с впечатлението, че в сегашния вид съвсем не е ясно какъв модел имаме предвид. По-конкретно, вие смятате ли, че ако този регламент бе влязъл в сила, щяхме да сме в състояние да се предпазим от грешките, нека да ги наречем грешки, на Standard Poor's по отношение на Франция – и мисля си, че ако имаме тази възможност за готовност да реагираме по конкретни пунктове, като например въпроса за конфликта на интереси, държавния дълг, преработване на действащите стандарти, например, и други подобни, после модела на финансиране, който се поставя под съмнение от колегите, и, освен това и целият въпрос за европейските рейтингови агенции. Аз отбелязвам, че това не се съдържа в разпоредбите. Е, господин комисар, аз съм докладчик по темата и очаквам вашите отговори, макар и кратки. Госпожо председател, благодаря ви за времето, което ще ми дадете да довърша това, което искам да кажа. Нека да ви напомня, че с доклада си господин Клинц говори също и за значението на рейтинговите агенции. Значи в нови регламент не се споменава за проучване за а, приложимост. Това също е от интерес за нас. Председателя, сега Лиса. Благодаря, Шаран. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте отново при нас. Съгласна съм с казаното предвид на хода на времето при провеждане на политиката и начина по който функционират пазарите. Но в определени случаи ми се струва, че ни липсва е, решимост в предложенията, с които излизаме. И така даваме възможност на пазарите да проявят е, своите слабости. Тук а, мисля за проблемите с държавния дълг и а, банковия сектор. Не бива да забравяме и гражданите на нашите страни. Реплики от залата. Председателя, комисаря трябва да си тръгне. Добре, ще чуем още един въпрос, но нека а, се първо да довърши изказването си. Лиса, да продължа ли? Да. Има проблем тук с политическите приоритети предвид на проблема с държавния дълг и банковия сектор. Очертава се един омагелсен кръг. Дори и държавите, които са по линия на програмата на тройката имат проблеми със своите банки и тяхното рекапитализиране. Техният държавен дълг нараства. Те се намират при много трудни условия и рефинансирането на техните банки ще се окаже трудна задача. но на банките бе понижен на рейтинга, тъкмо поради факта, че съответните държави имат проблем с държавния си дълг. И тези банки трябва да се съобразят с рейтинга, който се дава при пазарни условия. Те трябва да действат много кратки срокове. Сравнено с други банки в други държави, тъй като за тях се преценява по различен а, начин този риск. Какво ще кажете за а, този омагиосен кръг, при който се нарушава а, конкуренцията? Предвиждаме законодателство за а, строго управление на банките и финансирането, което да се осигури от самите банки чрез съответните капиталови изисквания. Но в същото време когато говорим и за държавния дълг, сякаш проявяваме колебливост във връзка с емитирането на еврооблигации от страна на ЕЦБ и някакси се оставяме на силите на пазара и тези рейтингови агенции. Това е още един обаясен кръг, който не спира. Значи трябва ни решение за управлението на кризите в банките в Европа – но трябва да гарантираме също това, че имаме политически решения, чрез които се справяме с проблема на държавния дълг и да се предпазим от тази опасна ситуация, която се очертава в момента и която може да експлодира всеки а, момент. Благодаря. Тъй като е, времето е много кратко, искам и аз да бъда кратък. Имаме обаче някои неща, които може още да обсъдим. В Базел 3 е, имаме нула фактор на оценка на държавните дългове и тази оценка може да бъде прехвърлена в, друга, в друг вид оценка. И искам да благодаря освен това за това, че Всъщност, вие е, проявихте много голям кораж с вашите инициативи и имате нашата пълна подкрепа. Euh, Ще се опитам на бързо да отговоря. Искам да благодаря на всички, които поставиха въпроси, както и за насърчителните думи. Искам да благодаря на господин Ланген, на госпожа Форд. Искам да кажа, че ние много строго спазвахме буквата и духа на Базел, както и на трансподирането на СРД-4. Следим какво става в европейската економика и в частност суверенния дълг. Ние вземаме предвид извършената работа, искаме да сме прагматични. Комисията по Базел работи по тези въпроси. На госпожа Ферейра и на господин Хуанг Ног искам да кажа, че ние искаме да приложим глобален подход спрямо банките. Този подход беше избран от държавните и правителствени глави на 26 октомври. Бяха очертани политическите и економически приоритети и първият приоритет, като оставим на страна въпроса за устойчивостта на изплащане на гръцкия дълг, всички останали а, държави трябва да създадат нужните институции. Както каза господин Нгок, трябва да се следи какво става на пазарите на суверенен дълг, заедно с колегите Рен и Алмуния, с Ван Ромпой, работим паралелно за въвеждането на всички тези мерки, не само въпроса за рекапитализацията на банките. Ако искаме рекапитализацията да действа, тя трябва да бъде устойчива, трябва да се разглежда в глобалния контекст на кризата. Въпроса за суверенния дълг, за фонда за стабилизация – не толкова лесни са нещата да има координация за гаранциите в средносрочна и дългосрочна перспектива за банките. Естествено, всичко това е тясно свързано. Работим с министрите на финансите по тези въпроси този глобален подход. Знаете, че от самото начало ЕЦБ играеше своята роля и се надявам, че ще продължи да го прави в бъдеще в съответствие с устава на банката. Въпроса за рекапитализацията е въпрос, който е от фундаментална важност, но има и други инструменти, вътрешен, външен надзор, управление, разрешаване, предотвратяване на кризи. Всичко това се отнася до банковия сектор. Бяха споменати отново агенциите за кредитен рейтинг. Искам да ви задам един въпрос. Дали е сериозна грешката на Standard Poor's по отношение на рейтинга на, на Франция? Необходимо е да се види какво точно се случи. Мисля, че инструментариума, за който споменах, трябва да отчитат факта, че кредитните агенции има да играят важна роля. Те са имали някои грешки, свързани с токсични продукти, имитирани от някои банки, но те имат да играят важна роля и ще продължат да го правят и в бъдеще. Някои от оценките на държави спаднаха без никакво обяснение, без обяснение, което засили нестабилността и недоверието. Ние искаме да има ясни, прозрачни, точни, обясними оценки. Господин Доминици, ако се въведе тези инструменти, ако се засили прозрачността, ако се засили работата по оценките на суверенния дълг, публикуването на цялата информация, също предвиждат се санкции търсенето на гражданска отговорност в случай, че са допуснати сериозни грешки. Ние искаме да не се допуснат повторения на старите грешки чрез въвеждането на тези правила. Трябва да бъдем много строги, амбициозни. Разбира се, нещата винаги могат да се подобрят. Вие говорихте за финансирането на кредитните агенции. Ние не сме в режим на администрирана економика. Финансовите пазари действат в определена публична рамка. Относно модел за плащане, аз считам, че всички модели имат своите положителни и отрицателни страни. Трябва да се възприеме нещо, което да се спазва от, от всички при пълна прозрачност на използвания модел и плащанията, които се извършват за одита. Ние ще продължим работата ни в тази посока. когато изготвим едно предложение с моите сътрудници, максимално най-амбициозно, при ниска импровизация, и обсъждаме го с останалите служби и установявам обаче в последствие, че информацията излиза в печата. Вече съм комисар от няколко години. Това не е добре но не трябва да изчитаме, че един текст, който е публикуван след, в резултат на изтичане на информация, е окончателният текст. Аз искам да изслушам мнението на колегите. Те имат понякога добри аргументи, те ме убеждават. Това е именно а, колективният труд. Но като правило аз искам да ги изслушам. Някои могат да изразят съмнения, резерви, критики. Аз искам да ги взема предвид. И текстът, който излиза от Европейската комисия, след като е минал през цялата процедура на съгласуване, е много различен от този, който е изтекал в печата по-рано. Както казах на председателката, в много случаи, благодарение на тези консултации, текста на комисията се подобрява, засилва, например, за одита. Това е изключително важен текст. Това е последното нещо, което поисках от нас Г20 да има по-малко конфликт на интереси, повече прозрачно. За целта е необходимо да има одит. Този одит трябва да е достоверен, да има повече конкуренция една идея, която се прилага в една или друга страна, не е ясно дали ще остане в текста в последствие или не, защото всичко е обект на обсъждане. Така че нека да се остави комисията да свърши своята важна колективна работа. Опитах се да отговоря максимално ясно на вашите въпроси. Искам да ви благодаря за това, че ме изслушахте, зададохте въпроси, критикувахте, както и че отправихте насърчителни думи към мен. Благодаря. Много ви благодаря, господин комисар. Трябва да ви кажа, че комисаря трябва да тръгва в 5.30 трябваше да тръгне в 4.30. Ние го задържахме малко. Много му благодарим за това, че остана до края и отговори на всички въпроси. Благодаря.